Продължаваме с а, обясненията на ВОД. Ще давам думата на онези, които се записали за обяснение на, за обяснение на гласуването. А, става дума, разбира се, за а, онова, което сме гласували днес. Моля тези, които напускат, да напуснат а, колкото може по-тихо, за да може да продължим работата. И така, обяснение на ВОД по гласуваното днес. Искам да ви уведомя, че има голям брой депутати, които са се записали за обяснение на вод. Можем да работим само до 3 без 15, за да може залата да бъде приготвена за следващото заседание от 3 часа. А останалите желащи да обясняват вота си, ще го направят утре. Моля, разговорите водете навън, за да можем да преминем към обясняването на вота. Моля, бъдете солидарни с останалите колеги. Първо, давам думата на господин Петър Яр за една минута. Става дума за споразумението за партньорство с Република Гинея-Бисао. Имате думата за една минута. Ще, ще кажа, че а, от това печелват всички. Имаме споразумение за партньорство. А, помощ за развитие, гласувах за, но имам някои опасения и затова искам водещата комисия да осигури последващи проверки, за да може да не се а, стигне до извънреден улов. Също така, необходимо е да сме сигурни, че средствата, които се отделят, ще отидат наистина за развитие, а няма да потънат в административни, за административни и други нужди. А, като имам предвид, имате предвид тези мои резерви, трябва да кажа, че гласувах с а, чисто сърце за гласа. Сега в последващият доклад. Джонатан Арнот. Госпожо председател, според мен има елемент на експлуатация в тези споразумения за риболов, тъй като на практика ние плащаме на много бедни страни за разрешението да разхищаваме техните природни средства. Мадагаскар в частност разполага с уникална екосистема, с флора и фауна, които са много разнообразни и за това би следвало много внимателно да разгледаме тяхното състояние. Те се нуждаят от специфична закрила и не съм убедена, че от, именно от това се нуждаят жителите на Мадагаскар. Благодаря ви. Сега преминаваме към доклада на госпожа Ска Келър. Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция. Думата има госпожа Михайло Сойдрова за една минута. Благодаря, госпожо заместник председател. Аз не гласувах за този доклад, не защото съм против такава директива, не точно обратното, тя е необходима и тя показва добри аргументи. Аз искам да се даде възможност на християнски семейства, които идват в Чешката република, защото са избягали от ислямската държава. Аз не съм гласувал за, защото това е въпрос на съгласуване между държавите членки, но какво ще стане, а, когато дойдат 30 000 беженци? Аз мисля, че е необходимо да представителите на държавите членки, които отговарят за прилагането на политиките, да постигнат по-нататъчно споразумение. Ролята на Европейския парламент не е да се намесва и да решава от тях. Председателката, благодаря. Илонора Форенца, една минута. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за доклада Келер. С удоволствие го направих. Защото в него се очертават някои основни приоритети. Мисля, че цифрата 40 000 не е достатъчна. Това трябва да бъде само началото и системата на квотното разпределение на бежанците трябва да стане постоянна. Голямо впечатление ми направи казаното от председателя на комисията господин Юнкер тази сутрин, че трябва да се направи разграничение между бежанци и економически мигранти. Така че ние да може да контролираме потокът от мигранти. Надявам се, че политиката на Европейския съюз ще се промени. Така че Европа да стане по-гостоприемна в бъдеще. Благодаря. Сега господин Поспишил за една минута. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Аз не бях привърженик на квотите, които бяха предложени в доклада и си това гласувах против. Обеден съм, че на практика системата с квотите не може да функционира. Би трябвало да дадем възможност на лицата, търсещи убежище, да поискат убежище, където те пожелаят. И съответно държавата членка ще вземе решение за техния статут, ако те отговарят на международните изисквания. Смятам, че тази мярка е погрешна, смятам, че тя е против интересите на лицата, държащи убежище и е, че тя няма да проработи, защото тези хората или иначе ще отидат там, където са членовете на семейството им, а подобна система на случайно разпределение на бежанците в крайна сметка може да доведе до антишенгенски настроения в Европа, а това според мен е най-големият проблем, пред който сме изправени в момента. Ето защо, заедно с чешкото правителство, аз съм за солидарността, но съм против преразпределението на бежанци чрез административни мерки. Господин Нагил за една минута. Тук в парламента и в Обединеното кралство, когато честваме годишнината на кралицата, като най-дълго управляващ монарх, беше, че първата и реч като монарх беше за беженците. Сега, макар че ситуацията е по-различна от тогава, между тогавашните беженци и беженците от Либия. Тези хора трябва да напускат страните си. Има 3000 непридружени деца. Какво се прави за тях, за да бъдат защитени? Именно за това аз гласувах за доклада, защото трябва да се третира кризата, като да я третираме като Европейски съюз като цяло. Благодаря, госпожа Гил. След това а, има думата Станислав Палчак. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Искам да кажа, че аз подкрепям а, докладът, но не съм за задължителните квоти. Ще ви кажа защо. А, ще цитирам Библията. Няма вяра без действие. Затова не разбирам как може да говорим за европейска солидарност. Как може да говорим за европейска солидарност, ако не подкрепяме този доклад. Но това е значи солидарност, да помагаме на Италия, да помагаме на Гърция. Мисля, че трябва да се сключи споразумение с тези страни членки, но не мога да се каже че сме за европейската солидарност, е, защото този доклад показва, че нямаме доверие в европейската солидарност. Благодаря. А сега госпожа Нова. Благодаря ви. Разбира се, аз гласувах против този доклад. Разбира се, няма отговор, който може да бъде даден на това пленарно заседание на проблема, пред който сме изправени. Тоест дали Унгария трябва да спазва правилата на шегешкото пространство, дали трябва да защитава външната граница на Европейския съюз или не. Тук само се повтарят за празни думи, как трябва да приемем възможно най-голям брой беженци без никакви условия. Това е много лесно да се каже в Европейският парламент. Нищо няма да се промени във вашия живот. Но голям брой беженци, колкото и беженци да дойдат в Европа, вие ще продължавате да получавате същите заплати, ще продължавате да живеете в лукс но а, вашите деца ще продължават да си живеят лесния живот. Ако решите, че на тях има омръзнало, тогава ще продължат да се учат младите мигранти. Господин Джамбаски. Е Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Не подкрепих този доклад, защото а, съм твърдо против задължителния характер на квотите и разпределението на квотен принцип. Най-малкото защото това нарушава суверенитета на всяка една държава да контролира собствените си граници и да преценява кои хора може да пусне на своя територия и кои не. и второ защото по някакъв начин стандартът в половината държави – членки на европейския съюз, е различен. как ще накарате едни хора да останат например в унгария други в българия други в гърция и други в германия и в швеция? с какво ще ги прецените кои къде да останат? и това не е ли дискриминация спрямо самите тях? на трето място няма никаква ясна дефиниция какво е бежанец и какво е нелегален имигрант. всички го знаем на теория но не се прилага на практика и докато не се уточни докато не се каже ясно и просто какъв е капацитетът няма смисъл от тези квоти защото те трябва да се сметнат не на сто и петдесет хиляди и сто и шестдесет както се предлага в момента а трябва да се сметнат на стотина милиона каквото е населението на африка и близкия изток. това е неразумно и няма как да свърши по никакъв добър начин шенгенското споразумение също. да не говорим че се провалиха и регламентите от дъблинските споразумения. затова съм против квотното разпределение. благодаря за вниманието. Благодаря. А сега а, давам а, думата на следващия господин Ефрич за една минута. Благодаря. Току-що гласувах против мерки, които ще да отворят широко а, а, вратите на Европа за много хора, независимо от това кои, какви са тези хора. Те ще отнемат от суверенитета на държавите членки, независимо от това дали наистина търсят обежище, защото са застрашени или чисто и просто са се появили на нашите брегове. Това е една, а, още един пример на неадекватна реакция на а, нещо, което се случва. И се казва, трудно Трудно е, нека да си отворим вратите. Предлагам, които всички, които така страстно а, настоява да се отворят вратите ни, да последват а, примера на Боб Гелдов. А, и когато поведат а, този а, пример, ние ще ги приемем по-сериозно. Следващия оратор е госпожа Ана Заборска. Една минута. Благодаря, благодаря ви, госпожо председател. Аз подкрепям принципа на солидарност между държавите членки в опитите им за справяне с бешенската криза приветствам също така идеята за връщането в страните на по происход на мигрантите, чието живот не е застрашен по политически причини или заради война. Разбира се, всеки има право да търси по-добър живот, но приоритетът ни днес трябва да бъде спасяването на живота на хората, които наистина са изправени пред непосредствена опасност. Не съм съгласна също така с увеличаването на броя на преместените беженци от 40 000 на 60 000. Нека първо държавите членки сами да преценят какъв е броят на беженците, които могат да приемат. Затова и аз се противопоставих на предложението. Андрес Мамикин за една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, гласувах за това важно решение и ще обясня защо. Въпросът с бежанците опира до общите ни ценности, до нашата солидарност и се срамувам, че има колеги от моята страна, които а, от други политически групи, разбира се, които гласуваха против. Ние сме нова страна членка и не можем само да потребяваме а, благата на Европейския съюз. От 209 до 213 ние сме получили 34 милиона евро и ще получа още 29 милиона. И е, съзамувам се, че взимаме парите от Европейския съюз, а също време, но не показваме солидарност към онези, които са изпаднали в беда. Европейския съюз не може да продължи да съществува по този начин. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Харкин за една минута. Благодаря, господин председател. Аз с удоволствие подкрепям този доклад днес, който предлага да се преместят 40 000 търсещи обежище в държави членки. Това е много необходим е, спешен е, отговор. Това трябва да бъдат само търсещите обежище. Съгласен съм с това, което каза заместник председателя Тимерманс. Това е определящ момент в европейската история и подобно на него аз с удоволствие слушам отговора на хората, които ко- които реагират. Получих стотици хиляди е, мейли ирландци, които е, е, предлагат е, подслон е, къща и накрая е, приветствам казаното от папата, че всеки, всяк е, енория трябва да вземе едно семейство беженци. Благодаря, госпожо Харкин. Колегата Вулф има думата. Благодаря, госпожо заместник председател. За пореден път днес Европейския съюз направи поредната стъпка напред в потъпкването на националната самолитичност на държавите членки и възможността на националните правителства да вземат независими решения по теми толкова важни, като миграцията, въпроса за бешенците и даването на право на убежище. Темата, която обсъждаме днес, не само според тях е от европейско общество, но те дори са толкова самонадени, че си позволяват да твърде, че Европейския съюз може да променя международното право, че можем да разширим определението за беженец или се търсещо убежище на, всяко, на всеки беден човек, който търси по-добър живот. По този начин ще включим почти цялото население на Африка, Близкия изток и голяма част от Азия, хора, които не са истински преследвани, но които по економически причини искат да иммигрират в Европа. И бедните хора в, сред европейските граждани ще пострадат заради арогантността на членовете на Европейския парламент. Благодаря господин Уолф. И последно господин Арнот. That... Забравили ли сме, че за всеки беженец в Европа има 25 до 30 в Йордания, Ливан и Турция, които чакат. И ние насърчаваме тези опасни пътувания през морето. Хората плащат на трафиканти, за да могат да пътуват към Европа. Забравяме положението на онези, които живеят в тези страни. Не може ли да мислим преди да действаме? Не трябва да забравяме, че хуманитарната криза не свършва пред границите на Европа. Не трябва а, да а, причиняваме а, е, именно това, което искаме да предотвратим смъртта на хиляди хора. Има 6 държави от Персийския залив, които са за сега приели нула. Нито един бежанец не са приели. Не трябва да помним, че а, е, а, е, трябва да а, прекратиме това мислене, а, дребно европейско мислене. Благодаря. С това приключваме обясненията по този доклад. А сега минаваме към доклада на госпожа Вестфал, градското измерение на политиките на Европейския съюз. И това е последният доклад, за който ще можем да изслушаме обясненията на ВОД. Има седем души записани, но а, ние ще трябва да прекратим в 3 без 15. Госпожа Гил. Благодаря, господин председател. А, ние сме е, 75% от е, Европейския съюз и там се, се крият най-големите предизвикателства. Работата срещу както социалната ексклюзия, социалното изключване, климатичните промени. В иновациите обаче може да се намерят решенията на тази ситуация. Европейския съюз вече направи много неща а, за градското измерение. Бирмингам е един пример в това отношение. Има сфери, в които Европейския съюз е допринесъл за растежа, но трябва да установим също така, че съществува и липса на координация по градската политика, както хоризонтално, така и вертикално. Именно за това подкрепих доклада на колегата Вестфол, за да може градовете големи и малки да бъдат повече ангажирани с европейски европейския, а, а, европейския дневен ред и програма. Председателя, благодаря, госпожо Гил. Колегата Палчак има дома. Благодаря ви, господин председател. С удоволствие подкрепих този доклад, защото дълго се обсъждаше дали градската мобилност и изобщо градските въпроси трябва да се разглеждат на европейско равнище. Но според мен този дебат е ненужен. Дали програмата за развитие на градските райони е, попада в правомощен европейски Европейския съюз? Със сигурност отговорът е положителен, тъй като голяма част от а, европейските граждани живеят в градовете. В бъдеще броят им ще се увеличава все повече. Ето защо е невъзможно Европейския съюз да се откаже от своите правомощия в областта на градското развитие. Това би било погрешно за бъдещето на Съюза. Ето защо смятам, че колегите, които, се от... които отказаха да подкрепят доклада, трябва отново да се замислят, тъй като градската мобилност е част от компетенция на Европейския съюз. Благодаря, господин Болчак. Думата има госпожа Макова. Благодаря, господин председател. Европейския съюз е, влияе пряко върху развитието на градовете и целите на трите членки са да създадем интелигентен економически растеж, който е същевременно и зелен и толерантен. Тази амбиция а, изисква Европа да възприеме консолидирано градско развитие – опростяване на разпределянето на фондовете, които се отпискат от Европейския съюз. Решенията трябва да се взимат от местните власти. Подкрепям идеята за функционални градски райони и то по-големи функционални единици за градове в страните членки. И комисията трябва да направи всичко възможно, за да подобри градското измерение на политиката на Европейския съюз, защото местните хора най-добре знаят какво им е нужно. Благодаря, колежка Макове. И сега колегата Балцо. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Мисля, че би било съвсем разумно парламента да обсъжда един доклад за градското измерение на политиката на ЕС, защото повече от 80% от гражданите на Европейския съюз живеят в градове, но не мисля, че това е положително развитие обаче, за съжаление в много държави а, вече не е възможно да се живее в селските райони, защото замеделието се е превърнало в агробизнес. Нашите инвестиции структури печелят много и е много важно да се има предвид това, когато говорим за градското измерение. Причината, поради която казвам това, е поради един абзац в доклада, в който се казва, че Целта е да се създаде централна институция заедно с Евро... паралелно с Европейската комисия. Това е още една стъпка към а, а, централизацията. Следващият е колегата Богович. Докладът за градското измерение в политиката на ЕС е доклад, който подкрепям, тъй като политиката в областта на градското устройство е обект на редица дебати и документи, прияти от Европейския парламент и Европейската комисия. Както вече чухме, близо 80% от гражданите на Европейския съюз живеят в градове, което разбира се създава редица проблеми, свързани с транспорта в градска среда, въздействието върху околната среда, качеството на живот. Трябва също така да гарантираме доброто взаимосъществуване на градовете и тяхната естествена среда. Ето защо трябва да се подобри градския транспорт чрез обмяна на най-добри практики. Благодаря, господин Богович. Думата има господин Кели. Благодаря, господин председател подкрепих е, доклада, гласувах е, с моята група за е, градското измерение на политиката на Европейския съюз. Добре е, че повечето депутати бяха за. Това не е за очудване. Половината от световното население живее в градски райони. 75% от европейското население също живее в градовете. Така че необходимо е да помагаме на големите градове и на тяхното економическо развитие. Образование, спорт, работни места, всичко това трябва да бъде на разположение на градските е, жители. И чист въздух и условия за живот за всички. Това е към което се стремим. По-голямо внимание трябва да се обърне на транспорта, електрически автомобили, велосипеди и превозни средства, които не замърсяват околната среда. А, тази тема е много важна. Благодаря. Благодаря, колега Кели. А сега господин Мамикенс. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз гласувах за този доклад. Същевременно обаче мисля, че това е едно много навременно решение. Колегите вече споменаха, че повече от 75% от населението на Европейския съюз живеят в градски райони. Големите и малките градове са уникални в своята култура. Там промишлеността се съчетава с културното наследство и това може да се види в Европейския съюз в продължение на стотици години. Градската визия трябва да се координира с равнището на Европейския съюз. Това не е задължително в сегашния момент, но мисля, че е много важен проблем. Аз мисля, че трябва да имаме обща стратегия и работейки по стратегията трябва да ангажираме представителите на местните органи на управление. Мисля, че им известна пропаст между общините и местните органи на управление. Искам да почета още веднъж, че гласувах за председателя. Благодаря, господин Мамикинс, господин Езрич. Благодаря ви. Дошло измерение политиката на ЕС е опит да се подрони правомощите на държавите членки Европейския съюз пряко да се опитват да управляват регионите в Европейския съюз. Предупредих е, гражданите моят избирателен район за тази опасност и ви предупреждавам, че ако това се случи, трябва да сте готови за положителна дискриминация по отношение на служителите на, градски, на градските съвети. Бъдете, бъдете готови за задръствания по пътищата и за повишаване на такса смет. Защото Европейския съюз ще бъде натоварен с това да гарантира, че нашите пари се връщат обратно в градовете ни. Ето защо ние трябва да се противопоставим на тази идея. Тя е недемократична, отнема демокрацията от гражданите. Ето защо ви моля да се присъедините към към моите опити да сложа край на тази идея за съвместно управление. Благодаря ви, господин Ертрич. С това приключва обяснението на вота на доклада на Вестфал и с това приключваме тази